Скъпи колеги, е, предлагам да започнем, защото днес имаме много точки по дневния ред и затова нека започнем с е, осма точка от дневния ред. Е, и от все сърце бих искала да кажа от сърце добре дошъл на Луг Вандер Бранде, председател на Комитета на регионите, който далеч не за първ път е между нас. Веднага искам да му предоставя думата, защото той е, ще ни запознае с резултатите от много важно изследване по Бялата книга, която определя до голяма степен бъдещата политика. Така че думата е ваша. Имате му думата. Благодаря ви, госпожо председател. Е, скъпа Данута, скъпи членове на Парламентарната комисия за регионално развитие, дами и господа, е, не става въпрос е, просто за някакъв протокол, но за мен наистина е удоволствие да присъствам на заседанието на вашата комисия и с удоволствие приех поканата. Бих искал само да изтъкна някои от е, заключенията в Бялата книга за ниво, няколко нива на управление в Бялата книга и на Комитета на регионите. Знаете, че е, Лисабонския договор влиза след 8 години реформи в много институции и всъщност ще се създаде баланс между институциите е, с засилена политическа, законодателна и бюджетна власт на Европейския парламент власт, правомощия, които очевидно ще е, засилят политическото измерение на Европейския съюз ние се надяваме, е, че навлизаме в по-стабилен етап и е време да използваме е, пълния потенциал на Европейския е, съюз, за да се е, укрепи управлението. В, Европейс... в нашия комитет по регионите има инструментариум за приложение на договор. Е, като политици, ние всички сме изправени пред парадокс. Да, всъщност има няколко парадокса, но искам да подчертая следния. Е, Европейски съюз се намесва в ежедневието на гражданите чрез законодателната си власт, е, както и влиянието върху национални стратегически избор за политиката и все е, по-сложен, обаче и все по далечен от гражданите изглежда. И заради това управлението е много важно за успешна интеграция. В през последните месеци, по време на кризата, е, беше изпитание за възможността на Европейския съюз да се справи с е, е, предизвикателствата. И това е и фокус на дискусията днес, както в парламента, така и в Комитет на регионите. Миналата година, когато започнахме да пишем нашата бяла книга, първите три месеца от кризата току-що бяха се почувствали и е, всъщност ние си зададохме въпрос за уместността на инициативата е, за написване на Бялата книга. Но много бързо разбрахме, че глобализацията увеличава добавената стойност на управлението на няколко нива, защото е, трябва да има координирани съществени действия от страна на политиците. И различните местни и регионални альтернативи са решаващ фактор за настоящите и бъдещите мерки и инициативи, които определят бъдещето на европейците през следващото десетилетие. Много е важно да се схване, че управлението на няколко нива е, в е, условията на глобализацията – и така се покриват всички нива на взимане на политически решения, от глобално до местно, от местно до глобално и е, се подчертава е, е, така заличаването на разликите между вътрешна и международна политика и мита за Европейски съюз, който върви към конвергенция. Но всъщност е, е, новите стратегии за технологията и за промените в климата включват всички е, действащи лица на политическата сцена, но тяхната отговорност се засилва в демократично общество управлението на няколко нива иска, се стреми към по-голяма функционалност, с други думи, не става въпрос за е, нова дискусия по институциите, която искаме сега да започваме. Мисля, че е, е, много хора пострадаха. Така че през последните 8 години, преди да влезе в сила Лисабонския договор, имаше достатъчно дискусии по институциите всъщност ние се стремим към по-ефективни институции, за да има нова динамика в взимане на политическите решения, за да има общо партньорство между всички нива на управлението и да се включат социално-економическите партньори, да има в нивото на управлението различни партньори и това управление на няколко нива, госпожо председател и членове на комисията, означава споделяне на правомощия, не тяхното разделение. И така се преследва основната политическа цел на Европейския съюз намерението да се засилят общностните дейности в всички области, които са в сърцето на грижите на европейския граждани – трябва амбициите на Европейския съюз да се доближат до практическо и разнообразно управление, да се планират е, ситуации, където местните избранници и регионалните избранници се, ще прилагат основните е, политики на Европейския съюз. Е, наш, вашата комисия ни насърчава. А, а също искам да цитирам е, че всъщност в Комитета по регионите се иска да е, премине на следващо ниво в усилията си, за да се е, развие управление в количествен и качествен смисъл. Заедно с Баросо и с Европейската комисия ние работим съвместно. Миналата седмица аз говорих с тях, за да получим информация за бъдещия колегиум на, от, на комисарите, за да разберем как да прилагаме Бялата книга. Всъщност в Бялата книга ние предлагаме как да се изгради партньорството в Европейския съюз, за да се засили европейското действие на, а, общи, на, на, на общностно ниво. Това а, засяга легитимността, ефективността и прозрачността на начина на действие на Европейския съюз. И, е, мисля, че местните партньори са наши е, истински партньори, а не просто посредници което предполага, че трябва да има е, местни е, альтернативи и те да се включват в взимането на решения. Ние предлагаме е, всяка голяма стратегия в общността да бъде съпътствана с е, териториален план за действие, е, който дава политическата структура за улеснение на одобрението, прилагането, оценката на политиката. И това трябва да включва и е, план за комуникация. Ние препоръчваме интегрирани политики с е, по-добра координация между различните е, политики и всъщност целта е да се засили синергията така че не трябва да се работи при закрити врати. Ние искаме да се подобри синергията. Ние стигаме до е, по-пряко участие на местните органи за самоуправление в законодателството и по-висока отговорност при транспонирането и прилагането на европейското законодателство. Ние поставяме ударението върху системната е, употреба на е, анализи на териториално ниво, за да сме сигурни че решенията се взимат и прилагат на съответстващи нива съобразно принципа за субсидиарност и пропорционалност. Ние препоръчаме е, иновационни е, методи на управление с партньорство, като например използване на експерименти и тристранни договори – и усилия за развитие на териториалното сътрудничество от е, контакти до контракти. И сега ще продължа в народния си език, ако не възразяват. Госпожо председател, влизането в сила на Лисабонския договор не трябва да доведе до забавяне и спиране на институционалния дебат. Напротив, сега именно трябва да се наблегне на управлението, на начина по който ще се овладява институционалната динамика и сътрудничеството между институциите. Много важно е да се гарантира участие на гражданите в процеса на взимане на решения, без да се избягват основните за следващите години въпроси. Важно, това е важно за общите политически решения. Новата комисия ще трябва да поеме една много тежка отговорност и според мен изслушването на кандидатите за комисари през януари ще има решаващо значение. Трябва да видим до къде ще отидат амбициите на новата комисия. И в това отношение ще кажа, че с благодарност разбрах, че ние ще участваме в тези изслушвания и много благодаря за това. Препоръките по отношение на участието в европейските проекти целят засилването на това участие, за да може Европейския съюз да функционира по-ефективно. Целта е да се засили представителството на местните и на локалните власти е, и да се засили участието им, примерно в политическото сътрудничество, да се стимулира културата на е, съвещанията, на консултациите на институционално равнище. Много се радвам, че председателя на парламента Бузек ни подкрепи на октомврийската ни сесия – мисля, че можем да се присъединим към неговия призив, призив Европейския дебат да наблегне повече на политическото измерение. Защото има един друг парадокс. Много често институциите търсят консенсус, но, за съжаление, прекомерната политизация на европейския дебат не улеснява този консенсус. Именно за това в глобализирания свят гражданите все повече имат усещането, че Европейския съюз не може да играе роля. И тук не става въпрос за технически, за политически дебат, който пряко засяга гражданите. Според мен това за сега си остава една от големите слабости на Европа и има избраници на местно, регионално, национално равнище политици избрани, които правят всичко възможно, за да направят нещо. Тази бяла книга е принос на Комитета на регионите към програмата на Европейския съюз. И мисля, че тя излиза в един ключов момент. През следващите месеци ще трябва да бъде представена стратегията, която ще отговори на глобални проблеми за застаряването, промените в климата. И търсенето на гаранции за излизане от финансово-економическата криза, устойчивото развитие и много други. Всичко това показва, че трябва да се адаптират методите на управление съобразно новите инструменти, предоставени от договора за Лисабон. Вие е, Вие знаете, че много а, е, а, е, държави се ангажират да отидат по-далеч от целта 20-20-20 по отношение на промените в климата. Надяваме се и кметове на регион на, и на общини си поставят по-високи цели, отколкото националните правителства. Затова е много важно на първото голямо засещ съвещание, което беше посветено на децентрализацията, да продължим в тази насока, защото местните и регионалните власти могат да играят голяма роля в борбата с промените в климата. Същото въжи за Лисабонската стратегия, за Евросредиземноморската асамблея на локалните местните власти така на, наречената Арлем. Други примери също са красноречиви, което крайна сметка европейското териториално сътрудничество е изключително важно и има един специален подход и към макрорегионите, да кажем Балтийско море, или е, поречието на Дунава. Много важно е също да се прилагат и интегрирани политики, например морската, в областта на морската политика. Давам и различни примери. И имаме вече различни е, механизми на сътрудничество, което те първа трябва да се развиват за да може Европейския съюз да играе роля и на местно равнище и европейското законодателство да може да се транспонира ефикасно. Ние преговаряме с комисията с оглед да организираме публични консултации, които ще се състоят в края на този месец и се надяваме, че след тях ще бъде прият един конкретен план за действие – съобразен с работната програма на комисията за новия законодателен период. Надяваме се, че ще допринесем и към работата на групата на мъдреците, които обсъждат бъдещето на Европа. И в колежа в Брюш в една лекция на Филипе Гонзалес, който е председател на тази група, беше заявено, че всички заинтересовани могат да допринесат към този процес – беше предложена една интересна идея. Това не е да се организира специфична форма на сътрудничество и се надявам, че групата на мъдреците ще обмислят това. Това са основните елементи, които съставляват същността на Бялата книга, която публикувахме. Изключително важно е днес и по-нататък вие да а, участвате в размисъла, да критикувате, да давате предложения и препоръки. Имаше иници... има и инициативен, е, доклад по собствена инициатива по доброто управление. Надявам се, че нашите предложения ще е, допринесат е, за вашия дебат и приветствам тези нови възможности за истинско сближаване и съгласуване с вас. Благодаря ви за вниманието. Uh, uh, uh, благодаря ви, господин председател. Аз мисля, че сега влизаме в следващата фаза по бъдещето на политическия дневен ред на Европейския съюз. Надявам се, че е, вие ще отговорите на този документ Европа 2020 там са посочени цели, които ние широко споделяме. Още сме на раден етап на дискусията в Европейския съюз. И става въпрос именно за управлението. И мисля, че това, което получаваме от Комитета на регионите, може да стимулира дискусията ни как да постигнем тези цели. И е, това е и цел на регионалната политика. Още веднъж благодаря ви за изказването. Е, извинявайте, обаче няма да имаме достатъчно време за всички дискусии. Налага ми се бързо да приключа списък на тези, които искат да вземат думата, защото точно в 10 часа трябва да приключим дискусията по тази тема. Е, започвам с господин Тремаполос. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Много благодаря, госпожо председател. Бих искал да поблагодаря за получената информация, господин Ванден Бранде. Имам един въпрос към вас. Изглежда, че тази година, според Евробарометър, 50% от европейските граждани имат повече доверие в местните регионални власти особено когато става дума за управление на страната им или на Евросъюза. В същото това проучване на Евробарометър пише и, че европейските граждани, всъщност 58 от тях, не не смята, че европейските процедури са също толкова успешни, колкото действията предприемани на национално и регионално ниво. Кои конкретни мерки според вас биха могли да задоволят очакванията на тези 58% европейци, за да се изпълнят техните очаквания? Как бихме могли да се получим от местните и национални управленски органи. Благодаря. Много благодаря, госпожо председател. Особено сме удовлетворени от днешната среща с председателя на Комитета по регионите и неговото неговото изявление по повод на Европейските въпроси и управлението на местно и регионално ниво ни вълнуват отдавна. По тези проблеми често се говори, особено в рамките на държавите членки. Говори се за сътрудничество между тях и управленските структури на Съюза. Когато погледнем Лисабонския договор и го прочетем, ще видим всъщност, че отношението или връзките между държавите и европейските институции не са се променили много. 70% от инициативата произхожда от държавите членки в толкова наболелия проблем като климатичното изменение, инициативата е предвидено да тръгне от европейско равнище. Не знаем как ще завърши това начинание. Как смятате вие? Какъв ще бъде развоя? Често говорим за силата на местните власти, особено в областта на политиките за сближаване. Вие предвиждате ли някакво конкретно действие като Комитет на регионите, някакъв конкретен пакт за действие? Мислите ли, че трябва да се активизираме, за да използваме всъщност правомощията, които сме ви дали, които гражданите всъщност са възложили на Комитета по регионите за действие, за действие на всички равнища. Имам чувството, че не използвате в достатъчна степен възможността за национално действие. Благодаря. Е, Благодаря ви, Ян Олбрихт. Много благодаря. Ще почетая нещо, което според мен е особено важно, но и рисковано. Имам предвид конкретно следното. От една страна кризата, по-точно посткризата. Винаги мислим как да променим ефикасността на нашето действие спрямо кризата и посткризата. И тук и тук бихме могли да изпаднем в грешката от опростенчески действия и да тръгнем веднага на децентрализация, която винаги се смята за манна небесна. Очевидно е, че когато си затягаме коланите, действието трябва да се предприема бързо. Хората, хората, които обикновено работят с национални и регионални власти, те ясно съзнават, че именно тези власти са по-ефикасни в конкретните кризисни ситуации, защото са по-близо до гражданите, отколкото другите по-високо в иерархията разположени управленски ревнища. Нека да прочетем последните, последните документи, които получаваме от Еврокомисията, преди всъщност да се назначат официално новите комисари, ще прочетем значи в тези документи, че това становище се споделя. Становище, в което се твърди следното. Трябва да се действа вертикално, браншово, а не хоризонтално. Ако искаме да поддържаме нашия хоризонтален подход, то тогава трябва да настояваме на децентрализацията. Освен това, често се играе с думите, хвърля се прах в очите, но това е рисковано. Когато говорим за много различни равнища в управлението, това може да бъде разтълкувано и превратно. Затова, когато говорим за мултифункционалност или мултиравнишност, нека да определим точно какво имаме предвид, за да не оставяме възможност друг да го интерпретира в наш ущърп с цялото ми уважение към господин Ванден Бранде, ние сме приятели всъщност от отдавна, но смятам, че може да да се изключи от играта един толкова важен фактор като комитета по регионите. Какво значи е, равнище и многостранна перспектива на работа? Това управление на различни равнища не означава спор или стълкновение, а управление ръка за ръка. Така че тук трябва да поставим ние ограниченията ясно. Благодаря, Люк. Заповядайте. Well, uh, Господин Темополос, да, съвсем основателно, вие говорите за евробарометър. И искам да кажа, Пътюм, че за първ път комисията е, включих в е, Евробараметър пет въпроса за местно и регионално управление и трябваше да минат 50 години горе-долу, за, за да стане ясно, че трябва е, да има такова допитване до 27 000 граждани, защото това е формата. Е, за да се види какви са по-скоро емоциите, отколкото очакванията на гражданите. Всъщност, вие основателно говорите за антагонизъм. 60% от лицата смятат, че местните органи на управление, винаги съм казвал, не става въпрос за нас като комитет на регионите. Да кажат какво казват хората така да е, около 60% казват, че е, е, общините не си вършат работата. И това е нещо е, ново. Но от друга страна те смятат, че нямат нито властта, нито мястото, за да го правят. Е, това е, е, е така тънката разлика, но сте прав. Те въпросът е как да се справим с тази ситуация аз няма да кажа, че този подход за управление на няколко нива е, ще помогне или не. Хората са изправени пред е, най-различни проблеми и предизвикателства на местно ниво, като видим миграцията, Въпроса с пазара на труда, на труда, миграцията, конкурентоспособността. Ясно е, че трябва да се засили властта, но съм съгласен с вас, че е, местните политици трябва да бъдат и европейски политици. И тук е, има все още така една пропаст. А от друга страна и европейските политици трябва да бъдат и местни политици. Важно е ние да подчертаем, че първо поехме инициативи. Имаме съвместен списък на местни и регионално органи за управление, да сме по-добре, за да може местните политици е, в по-голяма степен да допринесат за това, което трябва да се прави. Но е, и днес на местните политици се гледа като на подизпълнители на решенията, е, които се вземат на по-високо ниво. Така че има абсолютна необходимост, има очаквания от този скрининг на гражданите трябва да има засилване на властта и е, всъщност една приносна политика от страна на местните политици. И какво всъщност ние се опитваме да направим? В Бялата книга ние, ние не говорим само за местни договори, местни пактове, но имаше и предложение, че е, тези пактове трябва да се придружат с местна и регионална комуникация. Е, преди десетилетие, когато е, пресичахме различни магистрали или други пътища в Европейския съюз, се пишеше е, благодарение на Европейския съюз, на Европейската комисия. Е, е, не мисля, че само на това трябва да се спрем, но трябва да се промени е, така поведението и да се признаят е, глобалните постижения. Отчитаме вашата критика, господин Ван Нистелрой. Мисля, че е, тя е много уместна и Комитета на регионите, както знаете, е относително млада институция. Създадени сме само преди 15 години, но е, следващата година в е, Страсбург ще честваме годишнина на Европейския парламент, 50 години – Европейския парламент в началото беше, бяха представени само страните основателки, но междувременно се присъединиха други и научихме много неща, много нови елементи се появиха и постепенно Европа се гради в тази конституционална рамка. Искам да кажа пред вас, тук, пред тази комисия, че ние всъщност водим един, а, една ежедневна битка. И тук ще се върна към въпроса на господин Теремополус, за да се... Много е важно да се осъществи сътрудничество с националните парламенти. Това никак не е лесно, между другото. Същото въжи за сътрудничеството и с Европейския пар- парламент. Господин Ван Нистелрой, вие цитирате е, примера с, с конференцията за промените в климата. Ние неведнъж сме имали възможност да говорим за това с господин Пибал, с председателя Баросо. 70% от проблемите, свързани с, с последиците от промените в климата, се е, изразяват в градските зони. Задръстванията, увеличаването на емисиите, гъстотата, на, на гъстотата на населението. 70% пак повтарям от проблемите се изразяват на местно равнище. Именно там трябва да се търсят решения. Много съм щастлив, че можем заедно да предложим инициативата за конвента на кметовете. Смятам, че това ще бъде основното предизвикателство в предстоящите е, години. Не, мисля, че трябва да се а, е, е, започва на ново институционалния а, дебат, но много отдавна съществува идеята да има представителство на регионите. Не знам кога ще се осъществи, но, но съм уверен, че някои в комисията са привърженици на тази идея. И даването на по-големи правомощия на регионите. Тук се говори за политиката на сближаване – Разбира се, съществуват редица конституционални правила, които предвиждат конституционни правомощия. Днес сме 27 държави членки и е добре а, регион, да се помисли за тези правомощия на регионите. Разбира се, трябва да се направи проучване за въздействие и да се отчитат всички необходими елементи, които ще позволят да постигнем целите. Кристиан. Samenwerking met de commissie. Ik zeg dan niet om vriendelijk te zijn naar eh, de voorzitter, maar Разбира се, това трябва да бъде обсъдено и с комисията. Ние в момента имаме чудесно сътрудничество с тях. Имаше една предварителна фаза, през която бяха обмислени различни насоки и беше обменен опит. После се появиха някои нови елементи, разбира се, свързани с влизането в сила на Лисабонския договор. И днес Комитета на регионите официално вече и разполага с правомощието да сезира Съда на Европейските общности. Надявам се, че никога няма да ни се наложи да използваме това правомощие, но да не си правим иллюзии. Рано или късно а, ще трябва някои неща да се признаят да се признае, че местните власти а, могат да играят роля и да се вземат необходимите мерки. Това да стане реалност. Съществуват редица елементи, които са отразени в протокол за субсидиарността към договора и затова съм убеден, че сътрудничеството е възможно обмена с, наше, с вашата комисия. Между вашата комисия и нашия комитет е изключително важен. Можем да изготвим много интересни е, документи и после те да бъдат е, е, натикани в архивите, така няма да направим нищо. Затова трябва да има публичност. Мисля, че много ясно трябва да заявяваме кои инициативи са невъзможни, кои са удачни. Колега Олбрих, да, разбира се, има рискове. Пред нас е, стоят големи предизвикателства, особено тези свързани с кризата. Разбира се, трябва да се вземат мерки и е много важно, пак ще повторя, че договор от Лисабон влиза в сила и клубът на 27-те държави членки трябва да а, обмисли а, най- ефикасните мерки, които ще решат проблемите. Аз никога не съм препоръчвал да съществува някаква альтернативна Европа, Европа на регионите и градовете, според мене. Това е абсурдно, това е против интеграцията, това е, не е някакъв патчворк, както някои обичат да казват. <clears throat> не. В основата на доброто управление е, е интелигентния анализ на проблемите, които трябва да бъдат решени, за да могат да бъдат намерени най-адекватните решения. Говорихме за упростяване на процедурите. Това наистина е много важно. Знаете, че групата Штойбер изготви редица доклади за намаляване с 25% на бюрократичните тежести. И това е нещо наистина прекрасно. Ако ние успеем да съкратим бюрократичните тежести в Европейския съюз, то, но държавите членки ще се сблъскат пък с нови бюрократични а, тежести на национално равнище. Така че трябва да се помисли и за това. Как да вървят двата процеса успоредно вие говорихте за различни отрасли, сектори, колега Олбрехт и последиците върху тях. Мисля, че това също може да бъде обект на диалога между вашата комисия и парламента и комитета на регионите. Аз съм редовно в контакт с господин Баросо. Може да се издаде един нон-пейпер, но има Някой каза, че, че това е малко, но по-добре е non колкото не съществуваш документ. Когато получим официално предложение, ни можем да реагираме, а, може да се използва механизма за ранно предупреждаване. Ако политиката на сближание доведе до връщане към протекционизма, има риск да се отдалечим от нейните основни цели. Тук говоря малко теоретично, но неодавна бях в Торино, където видях една изложба, в която имаше а, конкретни примери, резултат от политиката на сближаване. Всичко това показва, че ние ясно трябва да заявяваме, че се нуждаем от точно определени политики, да показваме ползата от тях. Не да търсим някакво взаимно изолиране, защото това крие опасността от иллюзията, че само на едно политическо равнище могат да се постигнат всички цели. Това е абсолютно голяма иллюзия. И да се мисли, че само институциите са всемогъщи много важно е управлението да е с много равнища и с много актьори. Това многостепенно така наречено управление е, е, е изключително добра идея и много държа да не се тълкува грешно – да не да мислим за простата механична координация на политиките, защото това понякога води до централизация, а до съгласуване, до синхронизиране на духа на тези политики, за да могат те да си съответстват и в, а, вътре в тях всеки да знае своето място, всяката роля, своята роля и да поема своята отговорност. В договор от Мастрихт има някои пропуски. по отношение на Комитета на регионите, но сега, благодарение на новите ви пълномощия, се промени и нашата роля по отношение на сътрудничеството и смятам, че е много важно за нас да поискаме вашата подкрепа за увеличаване на нашите е, нашето поле на действие. Ние сме реални партньори на междуинституционално равнище. Ние уважаваме разширените ви правомощия, които ви дава Лисабонския договор и се надяваме, че ще ни помогнете в е, е, е, политическата Скъпи колеги, имаме 5 минути за два въпроса и два отговора, така че ако обичате да се справите с това предизвикателство. Госпожо председател, искам да кажа, че във връзка с казаното от Асамблеята на Европейските региони вчера и казаното от господин Ванден Бранте днес и въвеждането на неговата бяла книга. Основните принципи на доброто управление са партньорството и координацията. И Европараметър показва, е, че хората вярват най-много на органите на местно самоуправление. Обаче има и друго проучване, което показва, че е, тези местни избранници е, обикновенно много малко знаят за това какво Европейския съюз може да направи за техните общини. И заради това аз е, приветствам идеята за нещо като програма Ерасмус за кметове и общински съветници. Е, която беше въведена от Жан-Мария Попе в е, предишния парламент. Искам да разбера как е, бихте се отнесли към подобна програма и как си представяте съответно прилагането в бъдещето. В парламента често говорим за задачите на Комитета на регионите и е, в парламента има различни гласове. И, и сега, по силата на Лисабонския договор, искам да кажа, че аз съм член на комисията ИМКО и там ние получихме е, е, предложение за директива за неизплатени плащания има дълг към фирми, които извършват обществени услуги и за частните фирми а, има наказателни лихви при закъснение на плащането, но това не се отнася за закъснение спрямо държавните фирми. Това за сместните органи е на самоуправление. Имаше проучване на субсидиарността. Защо няма директива и контрол върху тази директива? Не може ли да се вземете с тази задача? Говорите за мрежи в интернет. Не може ли е, Комитета на регионите да изгради по-добра мрежа е, между общините, за да има по-добър контрол върху обсидиарността? А, а, така. А, а, още двама души и приключвам списъка, съжалявам. Мерси, мадам ла президент. Много благодаря, госпожо председател. Искам само да напомня, че често се сблъскваме с различни видове териториална организация на местно управление в зависимост от страната. И това всъщност е причината всяка страна по-отделно да взима решение за децентрализираността си. Някои държави са по-децентрализирани от е, други. Проблема с Франция е съвсем различен от този в Германия или в България, например. Всички имат е, географска специфика, която не бива да забравяме в никакъв случай. Не може да си представяме, че е възможна регионална политика не отчитаща разнообразието. Разнообразието съществува. Дори и всички да сме съгласни, че целта е обща, начина по който работим с това разнообразие, метода на работа следва да е различен. Нека да не Нека да не тълкуваме превратно целта на нашето обединение, обща Европа, чрез различно местно изпълнение. Двете цели не са взаимоизключващи се. Децентрализацията в крайна сметка използва по-добре европейските фондове. Това при това е безспорен факт. В момента говорим за Европа на нациите, а не Европа на регионите. Господин Кастро, благодаря. И аз ще съм кратък, защото знам, че нямаме време. Моите поздравления на Комитета на регионите и неговия председател за тази книга за многостепенното управление или управлението на много равнища. Аз искам да говоря за Лисабонския договор и за платформата, която използва от 2006 година на сам в Комитета по регионите. Най-вероятно са се занимали в дълбочина с докладите, които са представили различните държави членки и очакваме до феврари месец да изготвят доклад, за да го представят на Европейския съвет през март, на пролетния. Кои са кои са исканията, които според Комитета по регионите ще имат приоритет? Исканията на местните власти. Благодаря. Well, uh, shortly, as that, uh... Съвсем накратко, защото разбирам, че няма време. Господин uh, Власек, естествено. Uh, управлението, доброто управление е включва партньорството. Е, но всъщност е, имаме и бяла книга за доброто управление. Комисията вижда ми се странно, обаче е, нещо предложението на комисията е забравено и това е нещо, което трябва да имаме предвид. Естествено, че аз съм за е, програма Еразъм за местно самоуправление, идеята на господин Боб Юи. Аз мога само да кажа, че вие като Европейски парламент ще отпуснете парите. Вие ще го направите, вие ще го постигнете. И е, вие сте първия партньор, който ще го направи. Аз не ви препращам въпроса. Мисля, че това е много важна идея. А, междувременно имаше и така, но, но пътюм за публикацията за управление на няколко ниво, ние специално подчертаваме тази идея и госпожа Люлен, естествено, въпросът е как не че ние създаваме е, е, субсидиарна мрежа. 110 е, региона откликнаха. Те са включени в тази мрежа. Какво правим? Не обменяме просто идеи. Ние предлагаме нова политика в държавите страни, в държавите членки, за да се избегне именно тази европейска намеса. Това е една от възможностите Господин Кадек, ясно е, че има голямо разграничение. Както казахте, аз съм антимоделист, когато говорим за е, е, институционална структура, институционална архитектура. Може би има друга дейност, друг модел. Независимо от това, аз мисля, че това е смисъла на Европейския съюз – чрез разнообразието постигаме до е- единство, а единството е, е обогатено от разнообразието. Тоест, е, съюза трябва да спазва начина по който се децентрализира. Но не съм напълно съгласен, когато казахте, че Европа на нациите или Европа на регионите. Аз не съм за альтернативна Европа, аз е, споделям моето лично мнение. Ако говорим за Европа на нациите, да, няма да говорим сега за интергувернализъм и е, федеративната идея, но не можем е, да сведем смисъла на политическия съюз, който е, сега решихме да създадем и е, да го отъждествяваме с Европа на нациите или Европа на регионите. Така че пак се търси някаква връзка, не просто баланс, а пропорционалност. Тази пропорционалност е, необходима. И накрая господин Кортес за Лисабонската стратегия. Така, комисията ни помоли да посочим нашите цели и предложения и подходи за бъдещата стратегия и да, в Гьотеборг за последен път обсъдихме въпроса с шведското председателство и тук има, ще имаме пет териториални диалога в Палма през януари и подготвяме предложенията си. Аз ще предам а, а, документа своевременно и ние смятаме, че за бъдеще Лисабонската стратегия ще запази важността си, но фрагментацията, секторализацията, липсата на синергия са едни от пропуските на Лисабонската стратегия от миналото. За мен е ясно, че ние сме в ICT общество, общество на, от производството към обществото на ума, ако не на ума, то поне на информацията и а, този комитет може да изгради програма за иновация, така че аз пледирам за по-висока е, синергия, не да работим на, за, при закрити врати. Не забравяйте, е, че доклада на бившия министр-председател на Холандия още 2005 година каза, че няма да постигнем целите си, ако не действаме по този начин. И това ще бъде отразено и в нашата позиция. Благодаря ви за изказването. В заключение искам само да кажа, че е ясно, че Европа на няколко нива не е виц, защото е ясно, че Европейския съюз е на ня. Ние не трябва да бъдем в отбранителна позиция. Европа Европейския съюз не може да изключи местното, и, местното управление от своите цели, е, просто трябва да го оправдае и е, понеже говорите за е, секторизиране, фрагментизиране, че мисля, че това би било економически глупаво и политически опасно. Благодаря ви и се надявам да се видим отново. Uh, скъпи колеги, сега се спираме на седма точка от дневния ред, която стана от вчера. Става въпрос за новите процедури по обществените поръчки. Давам думата на господин Отджих Власък. Веднага му давам думата. Дами и панове, veřejné заказки не са в Evropě ничим новим. Дами и господа, Обществените поръчки, всички сме запознати с тях от началото на процеса на европейска интеграция, едва ли не. Практикуваме този механизъм на обществени поръчки и от край-край време е имало нужда. Ако се върнем още в феодални времена, ще видим как градовете са се укрепвали с крепости, ревове и така нататък, и тези ровове и крепости са били възлагани за изпълнение за строителство на строители и зидари. Така че продължаваме днес тази древна практика. Всички обаче сме съгласни с това, че в съвремието тези практики на обществените поръчки трябва да са упростени, прозрачни, контролируеми и в състояние да се справят с административната тежест. Тя не трябва да им тегне като камък на шията и да им пречи. Следващата точка, по която искам да говоря, е за обществените поръчки и за общественото финансиране. Началото на, началото на процеса не винаги е под контрол, под финансов такъв имам предвид често става ясно, че още при самото стартиране на процеса административните и финансови процедури често са нарушавани. Именно тогава всъщност те са най-уязвими. Ето и за това, за тези изводи сме се допитали до специалисти, консултанти и други експерти в областта, които обикновенно проучват тази област. Обществените поръчки – и техните частни подизпълнители, тези публично-частни партньорства, които в момента обединяват регионално, местно и предприемаческо действие. Понякога фирмите не разбират ясно юридическата, правната рамка. В Чешка република, например, наскоро имахме един проблем с ам, обществен търг, обществена поръчка за изграждане на пречиствателна станция, чието термини, чи, чиято формулировка не бе достатъчно ясна, по-скоро объркваща желаящите да участват. Има много местни, локални самоуправленски органи, които сами предлагат услуги в областта на снабдяването с газ, електричество или транспортните услуги. Или сами ги предлагат, или предлагат обществена поръчка, в която участват много кандидати. В крайна сметка един печели договора. Пак подчертавам, че прозрачността е много добре дошла и всички ще ни благодарят, ако напреднем в тази област. Благодаря. Това е първият ни обмен на мисли. Днес не взимаме никакви решения, просто обсъждаме. Госпожо Рюл, вие сте първата. Аз съм докладчик е в Инко и затова исках да се изкажа защо сме поели този доклад по собствена инициатива. Защото има голям брой жалби по отношение на обществените поръчки, има дела в съда и затова е важно да се посочи ясно правното основание и да се гарантира една по-голяма правна сигурност. Защото това обхваща сътрудничеството между общините. И с решението на съда а, за а, Ханберг, Хамбург, а, фирма, която е с, е получила поръчка от комуните, се е, решава, се постановява, че общините, ако действията не отговарят на общия интерес, имат напълно право да прекратят договора. За да бъде намерен добрия партньор, да има няколко търга и така нататък. Има няколко съдебни решения, които са, съставляват вече достатъчна съдебна практика в областта и затова трябва да се посочи правното основание, за да не се да не се прекратяват по средата тръжни процедури. Аз съм напълно съгласна с, с докладчика да бъдат опростени процедурите, да има по-малко бюрократични пречки но е хубаво да се добави просто което, това, което пледирам, а, синтез на съдебната практика на съда. Освен това важно е а, с оглед на мекото законодателство, да, също да има консолидация и координация между различните служби, които се занимават с обществените поръчки, не е лошо да има веб страница или портал, за да може човек лесно да се ориентира къде какво става, да бъдат е, ясно определени критериите за поръчките, особено в областта на екологията, да се гарантира правна сигурност за да може общините много добре да знаят какви са техните права и отговорности в областта на обществените поръчки. Това е най-общо казано сигурност, прозрачност, упростяване. Благодаря ви. Бих искал да се върна към казаното от госпожа Руле. Много е важно, че трябва да има правна сигурност е, за всички аспекти, които разглеждаме в а, е, нашата комисия. Ако погледнем доклада на съда е, за освояването на средствата, ще видим, че има проблем с, с освояването на структурните фондове заради лошо отдаване на обществени поръчки. С други думи, трябва да се видим какво трябва да се направи е, при, е, за да няма проблеми с транспонирането на ФСЦ за бъдеще. Нека да погледнем цифрите. 43% от е, финансираните проекти са с грешки. 56% от ФЕДЕР. Така че да ни се да не смятаме, че има а, съзнателно допускане на грешки при отдаването на поръчките. Това, което казва докладчика е вярно. Е, понякога хората не знаят какво правят и не са сигурни в това, което правят. Така че е, предвид е, кохезионната политика и е, структурните фондове трябва да видим как отпускаме помощите и при каква юридическа сигурност, при какви юридически гаранции за общините. Госпожа Ферхеен. Благодаря, госпожо председател. Е, бих искала да се спра наказаното от предходните е, колеги. Е, понякога по тези обществени поръчки има толкова правила за отделните отрасли, които са отразени в различни директиви, в различни е, регламенти. Добре, хубаво е, че трябва да се отчита спазването на конкуренцията, опазването на климата, младостта и така нататък, но въпреки това, предвид броя на правилниците, и директивите, в крайна сметка ние не можем да разберем как точно се отдават обществените поръчки особено е, за малките общини, когато има малко човешки ресурси, те не винаги могат да, се спазят, да спазят е, правилата, когато дават обществени поръчки. Трябва по-голяма ефективност и по-голяма прозрачност при общините. Мисля, че регионалните, местните, както и националните органи е, ще спазват в по-голяма степен правилата при отдаване на обществени поръчки. Има правила и за структурните фондове и ако цялата тази несигурност да се изчисти, ще се изчистят и някои грешки. Защото това не е преднамерено, чисто и просто хората не знаят процедурата. Не става дума за е, законотворчестване и за нещо ново, просто нещата трябва да са прозрачни и разбираеми, за да е, бъде по-лесно е, да се прилага и да има по-добро структуриране. Благодаря ви, госпожи, господин Галманис. Благодаря. Искам да кажа две неща. Първо, е, три неща искам да кажа. Първо за парите. In the European Regional Development Fund, before the crisis. Uh, сега, преди кразата, от 2000 до 2006 година, да, uh, градската дейност, т.е. парите отиваха за градовете по различни програми. А, обаче те не се освояваха и като цяло европейските фондове е, не се освояват в достатъчна степен. 80, 82, 83%. по-малко от 12-13%, както трябва да бъде до края на тази финансова рамка – и е, в бюджетния коми... комисията ние говорихме за резерви. Парите искат да се вземат пари от е, градски дейности, включително и за обществените поръчки. Обаче не се прави това. Защо? Трябва да се анализира, до сега няма анализ на причините. И второто е нещо съвсем, съвсем, съвсем конкретно. Ние говорим за една дейност, например, дадена община иска да използва фондове за енергийна ефективност. Има най-различни програми за привличане на средства, за да се е, подобри изолацията е, на къщите и да бъде по-енергийна ефективна. Е, тоест да се пестят пари от одобрението. Обаче програмата не се прилага, защото а, собствениците на къщите, не говорим за блокове с по 50 е, апартамента, не може да им се отпуснат средства. Или изобщо. И в край. Няма, просто не се от няма кофинансиране, защото по програмата се иска кофинансиране, а всеки иска самостоятелно да се изолира дума. Тоест, трябва да се търси нещо друго. Например, парите да се използват за училища или за болници. Обаче не е толкова лесно, защото парите са за частни домове и частни апартаменти. трябва да бъдем по-гъвкави, защото аз не мисля, че има голяма разлика дали говорим за училища или за частни е, домове. Е, въпрос е за цялата община. Но най-важното, което искам да подчертая е, не знам за законови програми ли говорим сега, или за е, съфинансиране, но в край на краищата е ясно, че е, това опира до общинските дейности. Тази е, е, градска програма работи по-лошо, отколкото трябва и ние искахме да се направят анализи, да се направят анализи. И това няма нищо общо с кризата, защото е, лошите резултати предшестват кризата. И ако а, разберем причините, ще разберем в същата перспектива, същия, по същия път ли ще вървим. Защото по новата финансова рамка пак има средства за градовете и за това искам при да, да настоявам за оценка, за оценка на изпълнението на програмата господин Олбрихт. Това не е свързано с, с обществените поръчки. Виждам, че се говори за общини тук. Е, е, има нещо ефективно в Европейския съюз. Може би това се случва. Е, сега е, не бива да забравяме, че при бюджетния контрол ние обсъждахме доклада на, съдеб... на Сметната палата, където е ясно, че най... най-големите проблеми са свързани с обще... обществените поръчки. Много от нас не са съгласни с заключенията на Сметната палата, обаче все пак проблемите съществуват проблеми с обществени поръчки. Някои казаха, че е, трябва да се види е, е, какви са решенията на Европейския съд. Говорим за това кой е, може да получи средства. Е, примерно публично-частно е, партньорство е, на ниво планиране, на ниво подготовка на инвестирането, сами инвестиционен процес и така нататък. Ние знаем как тече процеса, но има и проблем трябва ли да хармонизираме всяко нещо при обществените поръчки и ще изискваме ли на всяко ниво абсолютно еднакви правила за всяка подробност или спираме на определено ниво и казваме от тук нататък се прилага националното право. Въпросът е, че сега има противоречие е, за национални обществени поръчки и европейски обществени поръчки. Има противоречия и а, е, а, е, тук имаме тълкуване на съда и съда казва допусната е грешка. Станала е грешка поради неправилно разбиране. Искам да чуя докладчика е, трябва много внимателно да прочетем доклада на Сметната палата и да решим всички подробности ще се е, определят Европейския съюз. Е, химикалка в офиса по обществена поръчка или спираме на ниво някакво и казваме това е ваша отговорност. Това е предизвикателството. Първо да се анализира е, решението на Сметната палата и политическо решение какво искаме, защото настъпва хаос, е, грешките се увеличават, а не се намаляват. Uh, uh, Благодаря ви, Шан Кели. Благодаря ви. Е, господин Квасък каза нещо много важно. Упростяването на процедурата, прозрачност, да няма несигурност, а говорим и за конкуренция. Е, местните нива, е, те си имат техни доставчици и много хора казват, че това е определен вид работа. Съвсем наскоро аз се срещнах с е, лице, което ми каза, че им 5 милиона е за обществена поръчка е, и трябва да има проверка. Искам да знам при положение, че има доказателства за много по-високи цени за някои обществени поръчки, колкото в други. Какво може да се направи? Господин Обермайер. Благодаря, госпожо председател. В предишния дебат говорихме много за структурата на общините и за мястото им в регионите. Тук вече беше споменато, че общините са основните инстанции, които се предоставят обществени услуги, които действат в полза на гражданите. Ако целта ни е да а, засилим ефективността, трябва да продължим в тази насока. Много важно да се запази качеството на живота в общините. Водоснабдяването, канализациите. Това пък изисква от своя страна решаване на всички финансови проблеми и общините понякога имат големи затруднения с организирането на всички тези дейности. Тук се каза, че процедурите трябва да се упростят. Това е добра идея, но аз ще ви дам един пример. Общо взето на общинско равнище се казва, че когато че, че трябва да се избира най- най-удачния, най-ефтиния в един турк, търк, но това не винаги е най-доброто. Много важно е да, е, могат всички документи да бъдат проверени онлайн –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 се развиват последния начин. Идват аудитори от Сметната палата и откриват, че някои проекти в рамките на политиката на сближаване, отдадени с обществена поръчка, не са направени коректно. И това означава, че някой не си е свършил работата. Трябва чак да дойдат контролерите, ревизорите и аудиторите и тук става въпрос за прилагане на, на закона и за спазване на нормите. Това, това не е работа на самата политика на сближаване. Много често грешките в отдаването на обществените поръчки са свързани с съответната процедура в съответната държава членка и за това е, Както знаете, комисията контролира основното законодателство и неговото транспониране, включително и в област, областта на обществените поръчки. И за това беше и този дебат, защото политическата цена е твърде висока. Ако нямате повече коментари. Чакаме доклада, който ще дойде през януари от господин Власек. И сега преминавам към... Извинявайте, да, трябваше да ви попитам, господин Власък. Já bych všem chtěl poděkovat za jejich komentáře, stotožňuji se s těmi připomínkami. Podotýkám, že mě osobně je velmi blízký spíše ten proces... Да, благодаря. Аз съм доволен от дебата, който се получи и съм за поемане на отговорностите от местната управа, тъй като те са потребителите, реализаторите на фондовете. Има вече натрупан опит, така че постигането на целите е хубаво начинание, но не бива да се постигат тези цели по какъвто и да било начин. Целта ни трябва да бъде упростяване на процедурите, улесняване на работата на хората. Благодаря. Искам да дам някоя информация за изводите вчера от заседанието на координаторите. Е, всъщност имаме законодателно становище по инструментите за предприсъединителна помощ. Е, доклада е на Народната партия и сега чакаме името на лицето, което ще изготви доклада. После имаме дискусия и изслушване на назначения комисар. Може би си спомняте, че от 11 януари нататък през седмицата ще бъдат изслушвани. Би трябвало до края на седмицата да ги изслушаме, но още не е решено окончателно. Вчера с координаторите подкрепихме идеята за допълнителна среща на координаторите преди изслушването на комисарите. Е, надяваме се да го направим преди датата на изслушването. После проучвахме е, е, проучванията, които са ни необходими за работата ни по бъдещата политика и вчера се разбрахме да има пет проучвания. Ще получите списъка и се договорихме, че когато видим колко ще струват тези проучвания и колко е, средства ще са останали за федерални изследвания, това ще бъде през февруари, значи ще се е, по, е, говорим евентуално за допълнителни проучвания. Освен това, каква да бъде референтната рамка за нашата комисия, аз ще изпратя писмо до председателя на парламента. Ние се разбрахме писмото да бъде от всички членове на нашата комисия обсъждахме и следващата среща с националните парламенти. За новите колеги искам да кажа, че Първата среща се проведе през февруари 2009 година по бъдещето на кохезионната политика и следващата среща ще бъде през юли 2010 година за това как ще се взимат решения по силата на новия договор. И тогава ще включим в дневния ред и важни въпроси. Освен това да има е, извънредна среща на комисията, е, през дните на открити врати през октомври, защото е, е, тази година ще трябва да има извънредна среща на нашата комисия на 4 октомври, за да изиграем нашата е, обичайна роля в дните на открити врати. Координаторите подкрепиха е, идеята за положителен отговор на писмото на господин Свенсън в нашия в нашата комисия да има специален отговорник за прилагането на мейнстрим политиката, госпожа Шретер. И освен това, решихме да се върнем към така наречените следовници, хора, които проследяват как точно се развива даден важен за нас въпрос. Да се възстанови тази институция на лицата, които упражняват последващ контрол и на... по предложение на Народната партия е, ще проследяваме е, как е, се прилагат трансграничните програми. Беше важно. Освен това искам да ви кажа, че миналия вторник участвах в международна конференция от името на нашата комисия. Ставаше е, въпроса за оценка на кохезионната политика – вие сте уведомени за това, защото миналия месец Европейската комисия ни запозна с част от резултатите от политиката 2000-2006 година. Имаше 500 участници във Варшава, е, които обсъждаха за оценката на кохезионната политика и аз е, произнесох заключителната реч и направих е, така поех ангажимент от ваше име – защото до сега е, дискусията се води изключително е, между експерти в Европейската комисия, но няма политически форум за оценка на тази политика. Така че тя реално не се оценява, а това е много важно. Трябва да се видят резултатите, но и как да се модернизира тази политика. Това е уникален експеримент. Няма политически форум, и аз съм съгласна, че Европейския парламент и нашата комисия като комисия за регионално развитие може да влезе в ролята на такъв политически форум. Не само да обсъждаме резултати и постижения, но как се споделя информация и се насърчава идеята за оценка на такава политика. Тя да, към нея да има по-сериозно отношение. Това е. Сега, ако не възразявате, след разговорите с господин Клаус Кип и след Ванден Бранде от Комитета на регионите, искам да ви насърча да бъдете по-активни в плена... на... на пленарните заседания. да, за да може това, тази идея за управление на няколко нива да се изтъква, за да ни виждат, да, да бъдем по-видими по този въпрос в контекста на други политики, защото, както вие често казвате, е, е, е, това управление на няколко нива трябва да се включва и в други политики, но не можем да обсъждаме въпроса само тук, помежду си. Трябва да сме по-активни и за това ви моля да се опитате да споделите тази идея с ваши колеги от други парламентарни комисии, за да се включи въпроса в дискусията в Европейския парламент, редом с други. Извинете, Ламберт иска да каже нещо. Извинявайте, просто една кратка бележка. Споменахте дейността на нашата комисия. Мисля, че разбира се, ние ще участваме на пленарните заседания, но винаги можем да задаваме и устни въпроси. Мисля, че тук много ясно се разбрахме, че не става въпрос за изготвяне на някакъв нон-пейпер, за определене на а, политиката на сближаване и синергиите с а, другите политики. Такива въпроси могат да бъдат зададени, да бъдат формулирани и аз много се радвам, че това беше основното в дневния ред и е записано и в дневния ред на пленарното за, десем... за декември. Ще има и дебак. Вчера прочето дебат. Вчера прочетах свързаните с това документи. Има а, много ясен отговор. По отношение на ориентационните документи, мисля, че те са добра основа за започване на дебат и много е важно ние да участваме наистина ефективно. И мисля, че дебата в пленарното ще бъде много важен. Може да помислим също така как да се споменат обществените поръчки и тръжните процедури и в, при други случаи някъде пак на пленарно заседание. Благодаря. Да, искам да кажа две думи, показаното от господин Ламберт. Сегашният комисар е, и е, беше изготвил съобразно е, стария план, е, беше изготвил някакъв насочващ документ за бъдещето на тази политика. Това е продължение на това, което ние казахме през април, но това е неофициален документ, това не е документ на комисията. Това е нещо лично, защото това е единствения начин, по който комисията може да каже това на настоящия етап. Е, секретарята ще ви го раздаде. За нас е удоволствие да споделим този документ е, с вас, но имайте предвид, че това е лично мнение на комисаря. Е, това не е официален документ, който не се разпространява официално, защото не е документ на комисията. Господин Гудманис. Аз не знам за какви проучвания сте говорили вчера. Обаче е, в е, бюджетната комисия ние се опитахме да направим проучване за освояването на фондовете от 2000 до 2006 година и после от 2007 до 2013 година и ще подготвим е, въпроси към комисаря, но има нещо ясно и тук аз тук чувствам на заседанията на нашата комисия, че има натиск от страна на депутатите е, да се отпускат повече фондове. Не точно рефинансиране, но всъщност това, което трябва да проучим тук, в нашата комисия по регионално развитие, е защо има такива различия? Защо има толкова големи различия между страните? Дали по смисъла на програмите или някои програми не се управляват? Защо разликите са 4-5 пъти? Ясно е, че това не е заради бюрокрацията на Европейския съюз. Не може заради бюрокрацията някои страни да имат пет пъти по-добри резултати. Трябва да се разбере тук защо. Е, защото емоционално ние казваме зор, зор, зор. Обаче в бюджетната комисия ние гледаме само цифри, а тук ние трябва да разберем причините. А, а, ние говорихме, а, е, е, тук прави, говорихме за проучване, за ефективността, обаче не говорим за разликите и за причините за разликите. Това е най-важното изследване, което е необходимо, за да знаем какво става на място. Няма да започваме дискусията сега. Искам само да ви кажа, че ако искате някакво изследване, се обърнете към вашия координатор. Но мисля, че има неразбиране и ще извикам комисаря, за да каже цифри. за изпълнението на бюджета 2000, 2006. Отиваме сега към девета точка. Девета точка за временно суспендиране на автономни мита по общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти от Мадейра и Азорските острови. Thank you, Mrs. Chairman. Um, Няколко бележки именно по този въпрос, по въпроса, който току-що оповести като точка от дневния ред госпожа Хюбнер. Искам едно изменение да предложа с технически характер ще бъде това изменение. Не е свързано с основната част на списъка. Това изменение цели да включи в списъка някои от митническите такси, които се съдържаха в предходната документация, в предходния регламент, а сега са изключени и аз не си обяснявам защо. Тоест, в това ще се състои предложението за изменение за възстановяване на някои отпаднали такси. След това говорих с колега депутат от Азорските острови. Той е съгласен това по първото предложение. Второто, второто предложение е свързано с упростяване на регламентите, тъй като 46 ти член от този регламент предвижда именно това – включване на изменения, които могат да се предлагат. И що ме е така, значи може да се действа по обичайната процедура. Няма извинение за закъснение. Благодаря. Uh, Благодаря ви. А, сега трябва да одобрим промяната от 26.1 към 26.2. Заради това има пет изменения по предложенията. Ще ги спратя. Имате 21 ден за мнение и ако не дадете мнение, е, приключваме въпроса. Така, ако няма друго, госпожа Клер. Благодаря. Аз не съм докладчик сянка. Но докладчика ще ме помоли да предам, че иска да продължи по процедурата, предложена от колегата. Благодаря. Добре, в такъв случай преминаваме към десета точка от дневния ред. Е, сега господин Куцолино тук ли е? Не, Ермина Мацони. Мацони тук ли? Е? Could briefly introduce the issue. Благодаря, госпожо председател. Проекто доклада за 2008 година защита на финансови интереси и борба с злоупотребите има три критични точки и някои предложени съображения. За 2008 година в доклада отново се отчита увеличаване на нередностите, е, общо намаляване на финансовите е, въздействие на отчетените е, нередности. Те са свързани с структурните фондове в в, по социалния фонд има най-големи нерендости. И втората отрицателна констатация от годишната проверка на Сметната палата по за 2008 година е, че има 11% неуспех в, в изпълнението на средствата по социалния фонд и в много случаи се отчита много голямо закъснение, надвижаващо две години по отношение на съобщението за нарушението и времето, от което то се е, е установено. Разбира се, нещо позитивно Очевидно е, че увеличаването на броя на нарушенията, които се сигналициват, което означава, че има подобрение в контролната дейност и контролните органи. Разбира се, там където не функционират, трябва да се е, внесат подобрения. В момента сме в фазата на новия регламент за структурните фондове 2007-2013 година, който вероятно ще доведе до подобрение и въвеждането на една положителна тенденция през следващите години. В този доклад имам намерение да предложа на е, Комисията за бюджетен контрол да се спре на съобщението на комисия от 17, от 18 е, декември за, за да има една по-обективна оценка за да имаме много точно понятие за прак, толе, да, да, допустим прак на риска. Да се помисли също така за участието на държавите членки и на общностните институции, за да може да се хармонизират а, системите за контрол и всички системи за събиране на данти и да се съберат, да се, пардон, да се съкратат сроковете. И последното предложение да се иска за по-добра дефиниция на понятията нередност и съмнение за измама, защото тези две с тези две понятия са свързан, е свързана по-голямата част от отрицателните явления, които са констатирани. Искам да припомня, че ще гласуваме доклада на през януари, 26 януари, И ще има до срока за внасяне на измененията до 10 януари. Ян Олбрехт. Uh, е, едва вчера имахме дискусия в Комисията по бюджетен контрол е, за връзката между измамите, грешките и неизправностите. И което беше казано съвсем ясно е, че не можем да изключим ситуация, при която някои от грешките вероятно са свързани с измами обаче няма пряка връзка и е казано съвсем ясно в доклада на Сметната палата, е, че е, определен процент е свързан с измами. Така че искаме да предложим на докладчика първо да направи разграничение между измама, неизправност и грешка. Това са различни неща. Може да са свързани помежду си, но не са свързани непременно. Когато говорим за измама, и аз е, мисля, че е, е, членовете на парламента казаха ясно, че ако има измама, ние трябва да засилим функциите на ОЛАФ. Тук не става въпрос за ОЛАФ, но това е проблем на ОЛАФ, не е, е въпрос на Сметната палата. Сметната палата няма нищо общо с, с измамите. Сега, когато говорим за неизправности. Трябва да кажем, че ако има неизправности или грешки, може би се създават е, условия за измама. Но първо трябва да се спомене Олаф. Един е, член каза, че трябва да се обърнем и към полицията, защото измамата е въпрос на полицията и на Олаф. Нито на комисията, нито на сметната палата. Те, ето защо аз мятам, че трябва, трябва да направим всичко необходимо, правилниците ясни, правилата добре написани, да се подчертаят грешките, че неизправностите могат да доведат до измама. И ако измамата е явна, тогава трябва да се е, включи Олаф. Това е нормалната процедура. Та въпросът ми е, когато говорим е, за защита на общностните интереси, борба против измамата. Добре ли е организирана борбата или не? Функционира ли или не? А, а, работи ли ОЛАФ или не? Истинския проблем с структурните фондове в някои държави членки е, че процедурата се спазва. Няма грешки, дори няма и неизправности, има направо измама. Всичко обаче е изпипано. Обаче се появява полицията и някой влиза в затвора. Така че, нека да разграничим нещата. Така че, е, ние трябва да направим ясно разграничение между неизправности, измами и грешки. Благодаря ви. И някои неизправности могат да доведат до измама и трябва да се дадат всички права на ОЛАФ, за да действа колкото се може по-бързо. Защото ако няма много бърза реакция, ако няма обратна връзка, може да се породят повече грешки, повече неизправности. Благодаря ви. Скъпи колеги, господин председател, госпожо председател, говорим за измами. И когато става дума за измами, трябва да се действа предпазливо предпазливо, но справедливо спрямо тези, които работят честно и почтено. Годишният отчет, отчет на Сметната палата показа, че през отчетната година 2008 продължава да има грешки най-много в областта на кохезионните фондове. И една от третите препоръки на Сметната палата е да се преодолее по някакъв начин тези 11% от кохезионните фондове, които са изплатени неправомерно през 2008 година. Също така излиза според доклада, че голяма част от грешките са свързани с отчетността и причините за допускането на тези грешки са програми, програми, които са насочени и всъщност отпуснати на бенефициери, които изобщо не отговарят на правилата. След това някои от а, другите препоръки споменават разходи, които са неправомерно направени. Разбира се, не всички правила са неизпълними. Не всички правила са неизпълними и това трябва да се вземе предвид. Има рискови зони, като например правилата за обществени поръчки и тяхното отпускане или възлагане на изпълнители, но има неща, които са изключително ясни. Така че комисията не би трябвало само да аудитира, а и предварително предварително да провежда обучителен процес, за да може бенефициерите да знаят точно какво се очаква от тях и точно към какво трябва да се придържат. Комисията твърди, след като прочете доклада на Сметната палата, че грешките, грешките, най-голямата част от грешките, отчетени от Сметната палата, се извършват от, в три държави. Може ли да ми кажете за кои държави става дума? И какви са причините за допусканите грешки и съответните мерки за тяхното поправяне? нещо, един друг отговор на комисията към бележките на Сметната палата. Казват, значи, те, че Генерална дирекция регионално развитие, социално развитие и трудова заетост е публикувала резултати от отчетния си доклад за механизмите за контрол. Тези тези, този отчетен доклад обхваща 54 от програмите. 54% от е, програмите, от които излиза, че само 34% са безупречни. Излиза значи, че има много какво да се работи. Почти нищо всъщност не е свършено. Друго нещо, на което се поставя особено ударение е практиката на държавите членки, състояща се в замяна. Замяна на едни разходи, които не отговарят на критериите, от други разходи, които още пък по-малко отговарят на критериите за избор. Как да се тълкува това нещо? Коя част от тези не правомерни е, разходи са изключени от финансирането на периода 2000-2006. Ето това искам да поставя като въпрос и да му получа отговор. Това е от изключителна важност за обогатяването на нашата информация по въпроса. Благодаря. Мадам Каденбах, плиз. Госпожа Каденбах има думата. Благодаря. А, в духа на казаното от предешни колега, искам да повдигна редица въпроси. А, на нашата... Комисията е изправена пред редица предизвикателства. Парламентът също. И за това кредитите трябва да се използват според правилата. Какво имам предвид? Ще се върна на казаното от колегата Олбрих. Трябва да бъдем много предпазливи с думите и квалификациите, които използваме. Има правни дефиниции, но да не забравяме, че когато правим един доклад, преследваме основна цел. Тук е случай е как се използват фондовете и избягване на злоупотребите. И както се установява в доклада, има нередности, които в много случаи са случаи на злоупотреба. Затова трябва наистина да правим много ясна разлика между наредност и злоупотреба. В, всъщност в доклада не се не се уточнява как, как се е, установяват нередностите, как се осъществява контрола. Обаче е, е отчетено увеличение на броя на нередностите и оттам се изважда заключението, че всъщност контролната система функционира. Искам да благодаря на докладчика като цяло съм съгласна с вас, но искам да помоля за нещо. Когато говорим за класифициране на нередностите, аз пледирам дефинициите да бъдат възможно най-точни за да може да, да знаем със всеки случай за какво става въпрос. gesetzt. Aber ich glaube, es muss die Aufgabe sein, hier wirklich mit Nachdruck daran zu arbeiten, dass die Vergleichbarkeit gewährleistet. За това трябва да, а освен всичко друго, трябва да се хармонизират критериите, за да може да сравняваме ситуацията от една държава членка в друга. Wir können jetzt Може да определим термините по различен начин. Доклада е всъщност иначе е много добър. Аз също съм на мнение, че трябва да има диференциация в термините, но основното е, че има нередности при използването на структурните фондове от Отчетени са и основните причини, отчетени са и страните, в които има най-големи нередности и случаи, където се повтарят. И трябва кораж да се извлекат и е, заключенията, полките от това. Ако тези държави се сблъскат с проблеми, те трябва да проведат диалози с комисията, за да бъдат приложени съответните контролни механизми и тези, защото тези държави са в трудно положение. dass wir nämlich äh, dann nicht den Rest Europas dafür bestrafen, dass einige wenige. За да не наказваме останалите държави членки с много стриктен контрол, само защото три държави не си е, не успяват да се справят. Ето това е моята позиция. Request for floor? No. Uh, just one more. Да. И аз искам да взема думата като член на комисията. Ясно е, че доклада трябва да е ясен. Обаче възниква въпроса и с съдебната система в, в, в въпросните страни, в някои от новите държави членки. А, да, а, политиката плаща за нещо от по-общ характер. От политическа гледна точка трябва да настояваме за прозрачност, защото политическия менеджмент трябва ясен и тогава има по-малки възможности за измами. Така, сега е, чакаме окончателния доклад. През януари е гласуването. Е, докладите, които искат да... Е, колегите, които искат да внесат изменения, разполагат с една седмица за внасяне на измененията. Благодаря. Искам да благодаря на колегите и да подчертая, че всички изказвания, които чух, всички те са в духа на предложението за доклад, което представям и в което за сега нарочно бях оставила по-генерични, по-общи понятие, за да може именно да изчакам дебата. За момента нямаме време, но а, искам пак да за, заявя, че всички изказвания са абсолютно, напълно съвпадат с моите намерения, с а, духа на а, доклада и ще изчакам измененията на колегите, които се надявам, че ще подобрят още повече е, нашето предложение към Комисията за бюджетен контрол. И така пристъпваме към 11-та точка от дневния ред за Европейската инвестиционна банка. Годишен доклад 2008 година. Госпожа Крел. Госпожо председател, няма да говоря за нередности, за злоупотреба, ще говоря за годишния отчет на Ейба, който позволява да установи как тази банка финансира политиката на сближаване чрез средствата, които са и предоставени от отделните държави членки и проследява кредитите, отпуснати от отделни държави на отделни региони. Единствената критика е, че доклада, разбира се, е много изчерпателен, но в него се говори твърде малко за политиката на сближаване, докато над 40% от кредитите се заделят за това сближаване. И е, Европейската инвестиционна банка все повече е, е, прави усилия и заявява готовността си да подпомага политиката на сближаване. Сега на фона на финансовата и економическата криза ЕИБ предостави допълнителни милиарди евро и затова бих искала да направя едно предложение, което не е включено в доклада. Може би бихме могли да поканим представители на ЕИБ тук, в нашата комисия, за да обсъдим с тях работата на банката и всички нейни инициативи интересно ще ми бъде да видя как функционира раз, разпределянето на финансовите рискове. Знаем, че в Джаспер Ейбел участва активно. Но нямаме практически опит, може би. Би било добре да поканим представители на е, Европейската инвестиционна банка. Иначе като цяло работата на банката подкрепа нашата политика, защото подпомага малките и средни предприятия чрез различни форми кредити, и това има а, изключително положително влияние върху малките и средни предприятия. Това се вписва и в нашите политически цели. Проекто доклада е кратък и оценката на работата на ЕИБ е изключително положителна, с което мисля да приключа. Не виждам какво много още мога да добавя. Ако колегите желаят нещо да добавят. Нека ми покажа техните предложения и мога да заимствам от тези предложения в рамките на обмена на мненията си ден. Thank you very much. Докладчика в сянка. А, искам да кажа, е, че ние приветстваме проектостановището. Е, там това е балансиран и разбираем документ. Е, защото по Лисабонския договор се определя управлението на риск. На настоящия етап кризата в финансовия сектор се отрази на цялата економика, ефект на доминото с е, рецензия, с рецесия и с загуба на много работни места. И при, е, има истински глад за кредити в реалната економика, е, е, защото много проекти не се прилагат заради липса на кредити. Малки проекти в региони, които си имат географско предпочитание. А, а, лоши проекти са били финансирани през така наречените времена на бум. А, а, ние а, сме. Всъщност, ключовия въпрос е дали да се отпуснат средства на малките и средни предприятия има ли достатъчно кредитни линии от Европейската инвестиционна банка за малки предприятия, за малки земеделски стопанства, които е, създават повече от 100 милиона работни места в Европейския съюз? А, аз съм е, много безпокоен, защото това не винаги става. А освен това, някои банки е, използват фондове от, от Европейската инвестиционна банка, за да си оправят балансите. Искам да отправя комплимент към Европейската инвестиционна банка за тяхното управление, е, но не би трябвало да има компромиси с частни банки, които предизвикаха финансовата криза. През 2008 година Европейската инвестиционна банка отпусна около 12 милиона за економика на знанието, 2,6, 2,7 и 1,8. И ако искаме да сме ефективни, трябва да има повече средства за иновации, защото там ще има истински печалби както и за образование и за научни изследвания. И накрая искам да кажа, че госпожа Ква Крел посочи правилно, че Европейската инвестиционна банка оказва допълнителни средства на структурни фондове в Полша, например, и беше катализатор за енергийни доставки, които са необходими в определени региони. И накрая аз ще предложа малки изменения, е, които ще допълнят, но няма да променят чудесната работа, свършена от господа, госпожа Крел. Благодаря ви. Е, сега, член 36 е, от правилника за кохезионните фондове. Това е правилник на съвета от 2006 година за участие в, на, инвестицион, на е, Европейската инвестиционна банка в кохезионни фондове. И там е казано, че тази банка трябва е, това искане на държавните членки да участва във всички етапи а, а, а, да финансира обществено и частно партньорство. И искам да кажа, че от наша гледна точка, е, като погледнем дейностите на банката, трябва да се види в какви случаи тази банка е изиграла някаква роля, когато е била допълващ инвеститор. Европейския инвестиционен фонд е допълнил други фондове. От наша гледна точка интересът е само един. В случаите, в които Европейски инвестиционен фонд се използва, е за да има по-добро изпълнение – кои, в кои програми е ефективно, в кои страни е ефективно и дали трябва да настояваме Европейската инвестиционна банка да ни оказва по-активна подкрепа, защото е, когато правим предложение, трябва да знаем има ли полза или не. Това е нашия основен интерес като комисия по регионално развитие. Ние като парламентарна комисия можем да направим предложения, но пак казвам, такъв анализ не е направен. Трябва банката да ни каже. Да не ни показва кои са и клиентите, но примери. Повече да разберем. Благодаря ви, господин Гудманис. Друг никой не иска да вземе думата. Това, което Констанца Крал е хубаво, трябва да поканим цялото семейство и Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд, защото миналата година те влязоха в кохезионната политика – не само като източник на кредитиране, защото те всъщност съфинансират е, национални инвестиционни институции, но също така те оказват и подкрепа в финансово инженерство, така че можем да организираме такава дискусия. Искам да ви кажа, към Европейската инвестиционна банка има, сега се развива и е, банка на съвета на Европа която също участва в кохезионната политика. Тя ще слезе на регионално ниво. Можем да се срещнем с тях и да говорим. Благодаря ви. Така, нали, е, крайният срок за измененията е 10 декември и през януари ще гласуваме по доклада. Отиваме към 12 точка доклада на Ламберт Ван Нистерой относно осъществяването на взаимодействие във връзка с отпускане на средства за научни изследвания. Имате думата. Het is inderdaad work in progress. Eh, werk wat we... Да, благодаря. Да, наистина в момента работим по този доклад. И от в нашата комисия също не е първия път, с който се занимаваме с този въпрос, но това е първата стъпка, която даваме по посока нови приоритети за бъдещето. През следващите няколко месеца може да се очаква вече някакъв резултат. Това няма да бъде просто инициативен доклад ще бъде по-амбициозен и ще анализира съществуващото законодателство, регламентите, като целта е именно да оцени до каква степен те са приложени на практика. Целта ще бъде регионалната политика. Естествено, това е нашето задължение, нашето перо, след което ще потърсим търсим взаимодействие с други браншове в областта на иновационната политика и, развойното, и развойната политика. В предходните програми бе отчетено затруднение. Затруднение при осъществяването на синергизъм – Спомням си, например, за седмата маркова, рамкова програма. Там се говореше за регионална рамка. За регионална рамка в областта на общество на познанието. Когато се опитахме да му придадем регионално измерение, териториално измерение, не успяхме провелихме се. Така че в момента имаме нова възможност да се върнем към анализа и да видим на какво се е държал предишния провал, как са се развили от тогава нещата. Целта на Еврокомисията е непрекъснато това подчертава важността на конкурентноспособността и на обществото на знанието. С други думи, виждаме, че в момента почвата е плодотворна за лансирането на такъв интегриран подход в регионите, в градовете, в селските региони, но предимно в градските региони с оглед на обществото на знанието. Съществуват вече регламенти, действащи такива, които предвиждат практическо прилагане в държавите членки. Има стратегически рамков документ за различните държави членки. Няма да ви го описвам в подробности, но анализът е много удачен, задълбочен и благодарение на него Еврокомисията извлича положителни примери, добри практики, които могат да бъдат препоръчани като модел на подражание на останалите. След анализа обикновено, следващата стъпка е вадене на конкретни избори, изводи. Дали новаторската дейност, развойната дейност се развиват с задоволителни темпове или не. Развойната дейност е наистина глобален проект свободата на обмен на познанията и на изследователска научно-техническа дейност е сред главните приоритети. Инновационните продукти, иновационните механизми на действие имат също свой регионален прочит. Има инвестиции, свързани с тази седма рамкова програма, но има и 86 милиарда евро, които са предвидени за отпускане от държавите членки към такъв вид цели, свързани с обществото на знанието. И това е съвместимо. Съвместимо с решенията и с модела на действие в тази седма е, рамкова програма. Това са моите встъпителни думи. Сега оставям на вас да правите бележки. Но пак повтарям, първата част е аналитична, втората част е вадене на изводи и полуки, които могат да ни тласнат към още по-големи успехи в резултат на натрупания опит от тези клъстери фирми, които действат вече в цяла Европа, с изключение, разбира се, на Франция и Обединено кралство, които не споделят до голяма степен подобен вид подход, техните клъстери са по-скоро с регионален подход и целият постигане на друг вид успехи и работят в друг вид хоризонт и обхват на действие. Така или иначе, имам материал, емпиричен натрупан материал, който ще ни позволи да създадем добавена стойност в следващите стъпки. Всичко това ще го намерите в самия доклад. Но това, което искам да подчертая в момента е търсенето на по-дългосрочен подход, търсенето на варианти на синергизъм. Това ще бъде добавената стойност, това ще бъде градивността в тази структурна политика, в регионалната политика. Може би фондовете не бива да бъдат отпускани така както до момента. Може би трябва да има едно преливане от структурните политики към регионалните и обратно. Това е само едно предложение. Във Франция, в Германия, в Испания понякога е практикуван този, този подход, даже в някои от новите държави и членки. Тоест целта е да се направи обзор на положението, така както то е очертано в момента, след което да се започне дебат по определене на политиките и на отпускането на фондове по конкретни цели в рамките на тази или онази политика. Нямам повече какво да ви кажа. Мисля, че е време вече за дебат. В комисията ИТРЕ на парламента по индустрия и развойна дейност също обсъдихме този доклад, така че няма да е лошо да работим съвместно. Нашата регионална комисия и комисията ИТРЕ. Нашата комисия ще бъде водещата това е в рамките на нашите правомощия. Няма да им отстъпваме главното място. До тук. Приключвам. Давам думата на вас. Благодаря. Yes, what I want to, to underline... е, кога сега? Ние не съпоставяме само цели, съпоставяме и методи. Искам да ви напомня, че Лисибонската стратегия е, беше базирана на метода на координация на национални сценарии. А регионалната политика се базира на метод на преразпределение. Е, нуждите е, на държавите членки от гледна точка на брутен вътрешен продукт и над две. Тоест, е, преразпределението е съсредоточено в Брюксел съобразно отличните резултати. Въпросът е какво е териториалното отражение. Е, кохезион. Кохезионната политика се намесва и в научните изследвания. Ние знаем горе-долу как работят нещата, знаем каква е тенденцията. Всъщност искам да, да предложа на докладчик не само да анализира съдържанието и резултатите, но и приложението и отражението върху територията. Е, никой друг не иска да вземе думата. В такъв случай е, можем да приключим дискусията. Благодаря на Ламберт. Е, ако... Да, през март да, това е хубава идея. Да, докладът е изключително важен, защото е в момент, когато всеки ще гледа какви са приоритетите на кохезионните фондове и трябва да видим как ние ще допринесем за определенето на дневния ред за Европейския съюз. В такъв случай преминаваме към е, следващата точка. Други. Да, ако някой никой не иска да вземе думата. Искам само да ви кажа, че вчера и днес ставаше въпрос за документа Европа 2020, който се изготвя официално от Европейската комисия и който е в интернет за обществено допитване. А, ако някой иска да... Ние да даде лично мнение по доклада, много ви моля, направете го преди коледа, за да има някакъв резултат, за да може до януари да се вземе под внимание. Така че е, свалете от интернет доклада, прочетете го. Там не се говори за система на управление. Има цели, които се споделят, но е, можете да кажете как е, регионалната политика ще стане е, част от тези общи цели. Така и последната точка. Следващата ни среща е понеделник и вторник, 25 и 26